Bene, allora cominciamo, anche perché poi... И така продължаваме, колеги, с нашето заседание. В началото на следобедното заседание ще разговаряме с двама министри от Литва. А след това Днес след обед предстои разговор с комисаря Крус. Позволете ми първо да поздравя министра на економиката на Литва, господин Густас, който е и в момента председател на съвета най-вероятно в е, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика ще имаме възможност е, често да се срещаме с вас, е, господин Густас. През следващата седмица ще посетим Вилнюс и може би пак ще се видим. А, така, давам на вас думата, господин министър, и след това колегите ще ви задават въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за любезните думи. Нека да започна на литовски. Уважаеми членове на комисията, госпожи и господа, преди всичко ви благодаря за възможността да се представят тук, да се запознае с вашата комисия и да представя приоритетите и програмата на литовското председателство в областта на промишлеността, иновациите, малките и средните предприятия и космическото пространство. Европейският парламент е, представлява интересите на 500 милиона европейски граждани. Литовското председателство напълно разбира основната роля, която играе Европейският парламент в е, взимането на решения в Европейския съюз. Така че ние се надяваме на много конструктивен, продуктивен и е, диалог и диалог основаващ се на е, взаимното разбиране и уважение. Ще се стремим да постигнем повече растеж, отворена Европа, повече доверие. По време на следващите 6 е, месеца нашето внимание ще бъде насочено най-вече към конструктивните преговори с останалите институции и ще се опитаме да постигнем най-доброто за европейските граждани. Ще бъдем един честен и безпристрастен посредник. Така, ние смятаме, че ще допринесем за едно по-добро законодателство и за един по-добър законодателен процес. Бих искал, говорейки днес за нашите приоритети, да отбележа и успеха е постигнат от ирландското председателство. Нашето е, добро сътрудничество до този момент и надявам се по време на цялото председателство ще ни помогне да работим по-ефикасно е, по време на 6 е, месеца, през които Литва ще председателства съвета. Нека да започна с промишлеността, иновациите и малките и средните предприятия. По време на економическата криза е, става още по-ясно колко важна е европейската промишленост, колко важна е нейният принос за економическото възстановяване, за постигането на повече растеж и създаването на работни места – много важно е да е, опазим нашите предприятия, да подсигурим по-голяма е, конкурентно способност и да създадем възможности за създаване на растеж и заетост. За тази цел ние ще се стремим към едно по тясно сътрудничество между европейските институции и държавите членки. Моята амбиция е, е да се фокусираме най-вече върху е, конкурентноспособната, интегрирана е, промишлена политика, която се основава на иновациите. Смятам, че е изключително необходимо да постигнем прогрес по отношение на конкурентноспособността. способността да постигнем напредък в това отношение. Много важно е, естествено, <clears throat> да не забравяме, че е, има е, и краткосрочни, и средносрочни приоритети във връзка с е, конкурентоспособността. Това естествено е дългосрочен е, процес, но е, има и е, цели, които могат да да постигнати и в по-кратки срокове. Много важно е, естествено, да подобрим. Е, достъпа до суровини, до енергия, е, да помислим за едно е, по-конкурентно способно ценообразуване, е, да не забравяме и финансирането и професионалните умения, квалификацията на работещите в промишлеността, както и клъстерите, мрежите, които ще създадат съответната среда на 23 юли в е, Вилнюс е, е, съветът по конкурентно способност ще обърне особено внимание на иновациите чрез системата за обществени поръчки. През септември ще се проведе следващият е, съвет е, за конкурентно способност е, и през декември, към края на нашето председателство, ние отново ще говорим за връзката между иновациите и промишлената политика. Ще говорим най-вече за младите иновативни предприятия и растежа, основаващ се на иновации. Ние ще се опитаме е, да покажем постигнатите резултати в рамките на заключенията на съвета за конкурентна способност. Заключенията е, ще покажат е, в крайна сметка как точно трябва да протича прилагането на индустриалната политика и ще залегнат в доклада за европейската конкурентноспособност за 2013 година. След това през февруари 2014 е, Европейският съвет отново е, ще ги включи в своите заключения. Нека да не забравяме, че Европейският съвет е, ще се състои през октомври 2013 година. И ще обърнем особено внимание и на всичко това, което вече е е, обсъдено и е, постигнато след е, създаването на Съюза за иновации и Европейското изследователско пространство, както и съобщението на комисията относно иновациите. Малките и средните предприятия ще бъдат и за напред движещата, движещата сила на европейската економика и ние би трябвало да обърнем особено внимание на създаването на нови работни места, именно в сферата на малките и средните предприятия. Ще е, продължим да работим по е, акта за е, малките и средните предприятия, по който бе прият през 2008 година. Ще се опитаме да го актуализираме. Е, той ще бъде обсъден на много високо политическо равнище, не само на съветите по конкурентно способност в Вилнюс е, през юли и септември в Брюксел. Много благодарим на господин Рюбих, който е една от водещите фигури в Европейския парламент и на европейско равнище, именно по отношение на малките и средните предприятия и законодателството за тях. През ноември е, ние ще е, проведем е, една конференция посветена на малките и средните предприятия в Вилнюс през ноември, както подчертах, и там ще участват представители на различни е, бизнес организации, на правителствата на държавите членки, на Европейския съюз, е, учебни заведения. Ще се говори именно за най-съществените, за най-актуалните въпроси на малките и средните предприятия в условията на кризата. Необходимо ни е интелигентно е, регулиране, интелигентно законодателство, е, за да увеличим конкурентоспособността на малките и средните предприятия и на цялата промишленост е, на Европейския съюз, е, за да е, съкратим разходите за привеждане в съответствие ние ще насърчим и използването на добрите практики в държавите членки и обмена на опити, най-добри практики. Много важен е естествено и процеса на оценяване на приноса и на въздействието на законодателството в това отношение. Това е една от основните задачи на комисията ние ще видим, че е, и ще осъзнаем съвсем ясно, и затова сме го направили вече и като е, сме го заложили като наш приоритет, че всяка мярка за е, бързо, своевременно е, прилагане на е, приетото законодателство за транспониране в е, националното законодателство на държавите членки е изключително важна за осъществяване на програмата за иновации и конкурентно способност. Господин Кройцман е докладчикът по Козме. Той е работил много по тази програма и аз лично много му благодаря, защото тя е тясно свързана именно с интелигентното законодателство. Нека да обърнем очи към космическото пространство, една много важна сфера, е, която ще ни помогне да бъдем по-конкретно способни и да постигнем желания растеж, да се концентрираме върху предложенията на комисията в е, това отношение. Това също е приоритет за нас, да помислим за подобряване на законодателството по отношение на програмата Коперник ще се постараем да ускорим създаването на правната уредба за реализацията на тази програма на практика. Надяваме се в това отношение на много ефективно сътрудничество с Европейския парламент. Ще търсим напредък и по отношение на решението за космическите изследвания и програмата за космически изследвания. Ще търсим един общ подход в рамките на съвета. Ще се вадят преговори, които вече започнаха при ирландското председателство. Нека на това място да благодаря на нашия докладчик, госпожа Андерстата, за обмена на мнения по това досие и се надяваме на плодотворно сътрудничество и през следващите месеци. По време на литовското председателство бихме желали да ви поканим, госпожо председател, да участвате в Международната конференция космическа економика в е, многополюсния свят. Е, тя ще се състои през септември в Вилнюс. Това ще бъде е, четвъртата годишна е, среща е, по тази тема. Това е едно е, много е, съществено е, мероприятие или проява, посветена на е, космическата економика, е, в която участват всички балтийски е, страни на най-високо равнище. И говорят за космическата економика, за научните изследвания, за технологиите. Има видни експерти в тази област, които също споделят своите виждания с политиците с това приключвам, госпожо председател, и с е, удоволствие ще слушам коментарите и ще се опитам да отговаря на въпросите на членовете на ръководената от вас комисия. Благодаря ви за това детайлно въведение в е, темите, които ще обсъждаме и за е, представянето на вашата програма за следващите 6 месеца. А сега първо ще дам думата на нашата колега Хибнер. Изключително важни са няколко е, теми, които е, предстои да се обсъждат в съвета. Е, Говорихме е, миналата седмица е, и е, гласувахме мандат за преговори за европейската търговия с емисии. Очакват се около 12 900 е, милиона е, и евро. Смятате ли, че това ще бъде от полза за европейската промишленост? Е, и как точно, освен това, ще обменяте опит в това отношение и мнение с членовете на Европейския парламент? Зная, че Литва не е много богата на енергийни ресурси. Има и други такива региони в Европа. Имате ли някакви идеи или някакви желания, някакви предложения за всичко това, което парламентът би могъл да предприеме в това отношение? Господин Белчис има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, Поздравявам ви с добре дошъл тук в нашата комисия и ви желая успех при преодоляването на предизвикателствата, е, е, които, пред които сте изправен не само като министър от сравнително скоро, но и като действащ председател на съвета. Е, отговаряте за въпроси, които са от огромно значение за нашите граждани. Споменахте обществените поръчки. Ние от няколко години говорим по темата. Периодично е, имаме е, резолюции по тази тема. Стремежът е да се постигнало еднаквяване на е, условията и изискванията към процедурите за предоставяне на обществени поръчки в Европейския съюз. Е, ще ви попитам какво е, възнамерявате да предприемете, е, като имате предвид опита на Литва и на други страни в тази област. Благодаря ви. Господин Пради има думата. Благодаря ви, господин министър, за това, че посещавате нашата комисия за разговор с нас. Коперникус. В края на вашето изложение вие споменахте програмата Коперник, която е изключително важна. Защото става дума действително за водещи, за авангардни технологии. Целта е, е, чрез програмата Коперник да обхванем цялата територия по отношение на климатичните е, изменения. Ще могат да се събират данни от е, цялата територия. И това ще бъде е, много важно, естествено, и за е, земеползването, за селското стопанство. Няма нужда да се убеждаваме, че е много важно. Но ние е, разполагаме и с една друга структура, която е с подобен характер, а именно програмата Галилей. Хубаво би било нещата да се свържат да се създаде връзка между двете програми. Защото и програмата Галилей е, е, има подобни задачи, както и Коперник. Междувременно вече бяха взети решения за финансиране на тези програми. Обърнахме особено внимание на експедитивното отпускане на средствата. Не бива да се допуска забавяне, тъй като става дума за един много добър инструмент за борба с измененията в климата. А също времено и за един инструмент, който ще е, допринесе за едно по-добро развитие на е, други области. Бих искал да подчертая колко важни са е, усилията за бързото прилагане на програмата Коперник, която предлага огромен потенциал за развитието на малките и средните предприятия. Те биха могли именно подпомагани от е, програмата Коперник е, да се развиват много по-бързо и успешно, а също и да възникват нови е, малки и средни предприятия. Господин Оди, благодаря, госпожо председател. От името на НП в Европейския парламент ви поздравявам най-сърдечно, с добре дошъл и ви уверявам, че ние с удоволствие ще работим заедно с вас през следващите 6 месеца. 20% индустриализация, ако не се лъжа, не, 16% казвате вие е индустриализацията в вашата страна. Всъщност, бихте ли ни казали каква е тайната, какъв е секретът за економическото развитие на Литва и за намаляването за, на дела на промишлеността? Освен това, така, имайки предвид е, нашето източно партньорство, е, ще ви попитам, тъй като сте по-близо до Русия и познавате по-добре тази страна, какви са връзките е, именно по отношение на промишлеността и индустриалната политика с е, Русия и как виждате изобщо тези връзки между Европейския съюз и Русия? Председателят, благодаря много за коментарите и въпросите. Сега давам думата за отговор на господин министър. Имате думата, господин министър. Visų pirma, noriu padėkoti klaususiems. На първо място искам да благодаря на всички задали въпроси. Искам да благодаря и за предложената подкрепа. Ние ще се нуждаем от нея през идните 6 месеца. Надявам се, че ще можем да се сътрудничим и то ползотворно. Благодаря ви предварително за бъдещата ни съвместна работа. Относно кредитите от схемата за търговия с емисии и квотите, искам да кажа, че реиндустриализацията, възраждането на промишлеността е от особено значение за Европейския съюз. Знаем, че този процес е пряко свързан с економическия растеж. Въпроси като смягчаване на последици от климатичните изменения, зелената економика, зелената енергия се отразяват върху промишлеността по два начина. На първо място растат разходите, същевременно времено промишлеността се принуждава да търси новаторски решения. Тук трябва да намерим равновесието. Надявам се, че ще успеем да постигнем това равновесие чрез преговори, чрез консенсус в съвета на министрите. Що се отнася до енергийните острови, и Литва е такъв, Права сте. Надявам се, че по този въпрос енергийният министр е дал по-изчерпателен отговор вчера. Аз искам да спомена тук редица приоритети като завършването на вътрешния енергиен пазар до 2015 година, междусистемните енергийни връзки, преносната мрежа, разработването на инфраструктура, ние ще поставим акцент върху тези въпроси. А сега въпросът на господин Болчетис за обществените поръчки. Благодаря ви за изразените пожелания. В сферата на обществените поръчки Литва постигна сериозен напредък ще се опитаме да споменим нашия опит тази област по време на съвета по конкурентоспособност през юли. Ще представим нашата позиция, ще обясним как сме стигнали до сегашното положение, приблизително 80 на 100 от обществените поръчки в Литва се възлагат по електронен път, който е много добър показател. Искам да подчертая, че един от приоритетите на нашето председателство е да развиваме иновациите чрез обществени поръчки. Този въпрос също ще бъде обсъден в Вилнюс. Електронните обществени поръчки са от особено значение. 18 на 100 от БВП се пада на обществените поръчки. 420 милиарда евро годишно. Това е огромна сума. За да реализираме економии, трябва да минем колкото се може по-бързо към електронна система за обществени поръчки. В тази връзка очаквам с нетърпение предложението на Комисията за електронната сметка. Ще обсъдим този въпрос и се надявам, че ще постигнем сериозен напредък в това отношение по време на нашето председателство. Господин Проди зададе въпрос, свързан с програмата Коперник. Прав сте. В своята реч казах, че политиката за космическото пространство ще е в центъра на нашето внимание и съответните нормативни актове. Ние си даваме сметка за сериозния потенциал, който крие програмата Коперник за економиката, за заетостта, за малки и средния бизнес, както вие самия казахте. Това не е съвсем ясно. Литва ще положи максимални усилия, за да се приеме своевременно този нормативен акт, така че програмата да започне да действа от 2014 година. За тази цел трябва да си сътрудничим тясно с Европейския парламент нещо, на което разчитаме. Що се отнася до финансовото обезпечаване на програмата, както знаете, приета е многогодишната финансова рамка. Финансовата рамка за програмата Коперник също бе обсъдена. Хубавото е, че основна част от финансирането на програмата ще бъде отпусната в самото начало на многогодишната финансова рамка, което ще осигури гладкото стартиране на програмата. Разбира се, средствата трябва да бъдат използвани целесообразно и ефикасно. По въпроса на господин Оди, прав сте. На промишлеността са пара 24 на 100 от БВП в Литва. Нашата цел е да се подобри този показател, да се стигне 25%. Междувременно предложението на заместник председателя на комисията да се реиндустриализира Европа до 2020 година и да се гарантира дял 20 на 100 от БВП. Не знам дали <laughs> ще трябва да отбележим спад по този показател. Относно успешните промишлености, имаме силна развита химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост, мебелна промишленост. Търсим нови пазари за износ успяваме да поддържаме такова ниво на нашата промишленост. По въпроса за отношенията с Русия. Прав сте. Тя не е включена в източното партньорство, но това не означава, че Литва не поддържа връзките си с Русия. Ние извършваме износ и внос на стоки от и към Русия и то доста интензивно. Тясните взаимоотношения между Европейския съюз и Русия биха били нещо хубаво. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Има ли други желаящи за думата? Госпожа Берия. Искам да приветствам господин министър с добре дошъл. Както казахте, вашето председателство ще е трудно. Вие споменахте реиндустриализацията като евентуално решение на проблемите в Европа конкурентоспособността също надяваме се, че ще се предприемат реални мерки за реиндустриализацията на Европа. Също времено ми се струва, че това не е обезпечено с бюджет. Много ниски са заделените, много малко са заделените средства. Бюджетът е на нивото от 1997 година. А това каса и бюджетните кредити за поети ангажименти и заплащане. Това е сериозен проблем за нашите страни. В Германия се дава кредити на бизнеса, но ако направите съпоставка с Испания, ще видите, че там нивото е много по-низко. Искам да попитам, председателството, какво ще направите по тези мерки? Защото те са от особено значение за бизнеса. Как ще спомогнете да се подобри сегашното положение и да се уеднаквят нещата в различните страни? С това мисля, че приключиха въпросите. Господин министр, може ли да отговорите на последния въпрос, зададен на госпожа Берея? Благодаря, госпожо председател. С право казахте, че реиндустриализацията е пряко свързана с по-голяма конкурентоспособност. Относно планираните мерки на председателството в тази област, както сте забелязали в нашата програма, а и в моята програма, Основният акцент е по-добра регулация на индустриалната политика и препоръки. На неформалния съвет през юли ще обсъдим ефикасността малкия и средния бизнес, електронните обществени поръчки – тази дискусия ще продължи и по-късно. Надявам се, че през декември, след като сме изслушали всички предложения и идеи, включително и съобщението на комисията, ще успеем да разработим заключения, които да послужат за добра основа на февруарския Европейски съвет. Темата наистина е от особено значение и трябва да се постигне напредък в тази област. Относно многогодишната финансова рамка, наистина бюджета е по-малък от очакваното, що се отнася до конкурентоспособността. Въпрос, който не е задължително свързан само с реиндустриализацията. Бюджета не е решаващия фактор за постигането на добри резултати. Както казах, трябва да преразгледаме нормативната уредба, практиките, необходим е обмен на най-добри практики, защото има области, в които може да се постигне повече при действащото в момента законодателство. Ще се опитаме да насърчаваме иноваторски мерки, като по-голямо търсене на новаторски продукти и услуги, насърчаване на създаването на кластери, на мрежи, по-добра оценка на въздействието и мониторинг. Бюджета е важен, но не е решаващия фактор. Има и други мерки, които могат да помогнат в това отношение. Благодаря ви, господин министър че се отзовахте на нашата покана. Благодаря ви, че изнесохте реч. Ще се видим отново в бъдеще, а за сега ви пожелавам успешна работа. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на членовете на комисията ИТРЕ. За мен бе удоволствие да се срещна днес с вас, да изслушам вашите становища и предложения. Ще се опитам да ги взема предвид. Надявам се, че на ползотворно сътрудничество през идното полугодие. Possiamo cominciare il... Да продължаваме. Моля да си сложите слушалки за превода. Нашата комисия иска да приветства сърдечно господин Даниус Павалкес, литовски министр на образованието и науката от действащото председателство. Разполагаме с 45 минути, през които господин министр ще ни запознае с програмата на председателството в неговия ресор. След това ще проведем дискусия с колеги. Заповядайте, господин министър. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми гости, уважаеми депутати. За мен е голяма привилегия да се обърна, да говоря днес пред вас. За мен е удоволствие и чест. И предизвикателство. Предизвикателство за мен е да представя приоритетите на председателството ни – ние говорим за бъдещето на Европа и мисля, че в това бъдеще ние ще играем основна роля. Надявам се, че при този повод аз ще мога да чуя вашите мнения. Така че да създадем основа за продуктивен диалог и сътрудничество. Преди две седмици бе подписано междуинституционално споразумение по програмата Хоризонт 2020. Зная, че рамката Хоризонт 2020 е важен инструмент за поощряване на економическия ръст и привличане на повече изследователи и иновативен бизнес в Европа. Това е важна стъпка за увеличаване на конкурентоспособността и производителността на Европа. Искам да благодаря на членовете на комисията за активната роля при разговорите по програмата 2020. С интерес очаквам бъдещото ни сътрудничество за приключване на процеса. Искам да благодаря и на бившото председателство на Ирландия за огромната работа, която бе свършена. Ние ще продължим да преследваме целите, заложени от председателството на Ирландия и Гърция. През нашето председателство ще направим всичко възможно да сме честен и обективен посредник при диалога между парламента, комисията и съвета. Аз съзнавам важната позиция, която Европейския парламент има в процеса на взимане на решения. Ето защо аз Смятам, че сътрудничеството с вас трябва да е продуктивно и да почива на взаимно уважение. Тази година е годината на европейските граждани. И аз смятам, че парламентът и съвета трябва да увеличат усилията си и да постигнат резултатите, които нашите граждани заслужават. Те заслужават по-ясна перспектива и по-добър живот. Аз имах възможност да говоря вече с госпожа Сатори, а също така и с някои от вашите членове, господин Елер, например. А освен това се радвам на посещението на комисията треба в Вилнюс. Всички тези ангажименти се надявам ще изградят основата за нашето бъдещо сътрудничество. Нашите приоритети са следните. Хоризонт 2020 тази програма е съществена за нас. След споразумението се очертават още няколко важни стъпки и се надявам ние да успеем да ги направим. Председателството ще се опита да намери разумно решение за програмата Евроатом. Това е европейския принос за проекта ИТЕР за ядрен синтез. Необходими са законодателни действия за приложението на Хоризонт 2020. Някои се отнасят до публично-частните партньорства по смисъла на член 185. Очакваме тясното сътрудничество по този въпрос с Европейския парламент. Друго нещо важно е Европейското пространство за изследване. Европейската комисия излезе с съобщение по този въпрос и ние очакваме комисията да излезе с първия си доклад за напредък. Веднага, щом доклада излезе, ще може да го обсъдим в съвета и на различни конференции. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, мисля, че вашите предложения, забележки и коментари ще бъдат обсъдени <clears throat> по време на конференцията в Литва. Аз ще бъда на тази конференция и ще мога да предам вашите мисли на други колеги и заинтересовани лица. Какво планираме да обсъдим и какво планираме да организираме? конференция по въпросите за източното партньорство, конференция за социалните науки, хуманитарните науки, Европейски форум за инженерните, по инженерните науки, един съвместен форум между ФИСА и Юрат Waste. Ще имаме две формални, две официални и две неофициални срещи на съвета. Първата ще се състои след две седмици. На него, на тази среща ще се говорят много, ще се обсъждат много важни въпроси, ще се очертаят бъдещето на новите технологии в контекста на образованието в Европа. Какво имаме какви са нуждите на университетите, какви са нуждите на бизнеса. Това ще бъдат въпросите, по които ще говорим. В Брюксел ще има още две срещи. Госпожо Сатори, уважаеми колеги, както знаете, е, настоящия мандат приключва и ние искаме да подчертаем нашата воля да приключим в работата по колкото се може повече законодателни актове. Ние искаме да си сътрудничим с нашите партньори, с, с, с законодателя, Европейския парламент и с ИТРЕ комисията. В началото на нашето председателство се надявам на плодотворно сътрудничество от ваша страна. Вашата визита следващата седмица във филма ще даде допълнителна основа да продължим дискусията си от днес. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси и, както казах, ще продължим диалога си по време на нашето председателство. Благодаря, господин министър. А сега колегите имат думата. Госпожа Де Кастио. Благодаря. Ще говоря на родния си език. Най-напред. Добре дошли от името на нашата политическа група. Вие говорихте за законодателните актове, за изследванията на науките. If not, I can use English, but if you don't mind, I would prefer. Okay, thank you. I have to repeat very <laughs> briefly a summary. Набързо ще повторя. Добре дошли в нашата комисия парламента. Вие казахте, че отговаряте за изследванията, науката и всички неща, които са свързани с тази рамкова програма. Предлагате различни мерки, отговаряте за тях, отговаряте за всичко свързано с технологията, новите технологии, с програмата Хоризонт 2020. Парламентът отдавна работи по тези въпроси. И то не само по повод на предложение от комисията, но винаги, когато е имало нужда, когато е имало нужда, например, от опростяване на за законодателството, това бяха важни дискусии в парламента. Мисля, че трябва да ви благодарим и за работата, която сте свършили, но трябва да благодарим и на онези, които от името на нашата комисия работеха по тези въпроси. Повечето темите приключиха, но както знаете, понякога е много трудно да се завършат нещата. Подробностите, някои от подробностите са много деликатни. Затова искам да ви помоля вие като представител на председателството да се застъпвате доколкото е възможно за доизпипване на подробностите и ако има малки проблеми, те наистина да се решават. Ние в парламента искаме нещата, които сме започнали да се завършват. Имаме чудесни резултати, много хубави неща сме постигнали. проблем за нас са средствата, които са отделени за отделните програми, но ясно е, времето е критично и Вие като председателство трябва сега да се опитате да приключите отделните досиета и на, то най-вече нещата свързани с изследванията. Учените в Европа имат нужда, имат нужда от това. В повечето държави членки средствата за изследване и наука са ограничени вследствие на кризата, вследствие на дефицитите. Но важно е тези средства да се пуснат в рамките, в е, контекста на рамковата програма за научни изследвания. Важно е изследователските центрове да получат тези пари те имат нужда от тях повече от когато и да е било. И така, още веднъж поздравления. и благодаря за вашето присъствие. Благодаря колегата Паличетес. Благодаря. Аз говоря за трети път днес, извинявам се за това, но все пак е, говорим с третия поред министър, така че си позволявам да взема думата. И от мое име, добре дошли. Искам да ви поздравя за това, че се нагърбвате с много предизвикателна задача. Вие самия сте учен, и за това искам да ви задам следния въпрос. Той е важен за целия Европейски съюз. Споменахте въпросите за кластерите. Вие казахте, че ще се съсредоточите върху тази важна област. Там, има, там имаше големи инвестиции в някои от държавите членки в миналото. Хардверните кластери, сградите, бях, в тях се инвестира. Както знаем, този процес е много сложен. Даже и днес в някои области резултатите не са задоволителни, но има повод за оптимизъм. Господин министър, как планирате да приложите инициативи в тази област, така че резултатите да дадат плодове. Искаме в тази област, в областта на науката, да постигнем добри резултати. Госпожа Карвайо. Благодаря и добре дошъл на министъра. Желая успешно председателство. Аз съм докладчик по програмата Хоризонт 2020 и се присъединявам към това, което каза колежката Пилар де Кастилио. Благодаря на институциите за доброто сътрудничество на държавите членки. Това бях, беше добро сътрудничество. И мисля, че постигнахме добър резултат. Имам предвид споразумението по малките, за малките и средни предприятия, за синергиите. Всичко постигнахме, но не получихме парите. Искахме един по-голям бюджет, но със съжаление със съжаление това не стана. Сигурен, сигурна съм, че в бъдеще Хоризонт 2020 ще получи повече средства тъй като Хоризонт 2020 включва много неща. Има много неща да се свършат. Трябва да се приложат взетите решения. Необходимо е всички процедури да са на лице и да започнат да функционират още в началото на 2014 година. Така че всички страни трябва да се задействат, комисията, съвета. Има някои действия, например член 185. Е, там действията, които изискват съвместно взимане на решения, свързани с заболяванията, с проекта, свързан с заболяванията малария, спин и туберкулоза, там трябва да насочим нашите внимание, нашето внимание върху тези действия. Ние искаме нещата да протекат гладко в следващите 6 месеца. Как вие обаче виждате времевото протичане по тези дейности в рамките на вашето председателство? Благодаря. Траутман, прего. Госпожа Тротман има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря ви, че сте тук, за да се запознаем и да поговорим по някои важни въпроси. Два въпроса ме вълнуват. Едното е младите хора. Най-вече по отношение на нашите финансови средства имам е, тревога, както и перспективите за младите хора но и за сферата, за която отговаряме и за която говорим в момента. Ние се нуждаем от млади инженери, от млади експерти. Става дума за компютърните технологии, за изчисленията в облак и така нататък. Именно младите хора са най-подходящи. Но въпросът е, е ще могат ли в програмата е, Хоризонт 2020 да се включат нови възможности и за изследвания, но и за младите хора. И още нещо, което ми се струва много важно. Работя в тясно сътрудничество с университетите от моя избирателен район. Предприемаческият дух би трябвало да се насърчава повече е, сред студентите, но за това са необходими също средства – във всеки случай, това би могло да помогне още по време на следването хората да придобият вкус към предприемаческата дейност и да се ориентират по-лесно към нея. Мобилността на младите хора е нещо важно. Ние подкрепяме този принцип, но същевременно не бихме желали след като е, са вложени средства в е, обучението, в образованието на младите хора, е, по определени економически причини е, младите хора да напускат своята страна и да се насочват към други региони в Европа, които очевидно се нуждаят също от е, специалисти и търсят работна ръка. Как можем да преодолеем тези процеси? Освен това, за изследвания, за инфраструктура, за насърчаване на предприятията са необходими и средства, и много инструменти, но най-вече средства ни липсват в момента. Затова ви питам как виждате решаването на бюджетните проблеми. Вашата страна се е справила доста успешно с трудностите в условията също на недостатъчни бюджетни средства. Така че въпросът ми е какво може да се направи най-вече по отношение на засегнатите от кризата сектори, така че да се радваме на едно по-добро развитие. Кристиан Ейлер. Госпожо Сартори, господин министр, благодаря ви много за посещението, за вашия ангажимент. По време на литовското председателство се надявам, че ще продължите е, е, да проявявате е, същото уважение и същия интерес към работата на парламента, както и в началото на вашето председателство. В дух на добро сътрудничество работихме с ирландското председателство преди вас постигането на отлични резултати, развитието на най-модерните, на върховите технологии е нещо изключително важно за нас. Надявам се, че вие ще можете да насочите вниманието и на държавите членки в съвета към тези проблеми, които заслужават внимание. В регламента за структурните фондове и хоризонт 2020 ние сме включили е, така, препратка към структурните фондове. Но когато става дума за средствата за иновации, за научни е, изследвания, е, изключително важно е държавите членки действително да насочват тези средства по предназначение. Така че взех думата, за да ви попитам какво е, ще предприемете така, че е, действително да сме сигурни, че средствата отпускани по линия на Хоризонт 2020 ще се използват по предназначение. Е, тук в Брюксел е, може да се контролира изразходването на средствата по е, Хоризонт 2020, но когато структурните фондове отпускат средствата, те отиват в държавите членки и националните държави всъщност отговарят за тяхното използване. Така че можете ли да свържите средствата от един и от другия източник? Освен това, Както знаете, около 10% бяха съкратени средствата, които се получиха като резултат след преговорите. Така че ние ще получим по-малко, отколкото се надявахме да получим. И е, през 2013 година всъщност е, е, се постига едно равнище, което няма да може да бъде запазено по отношение на разходите през следващите години. Също времено не можем да се надяваме на увеличаване на тези средства. И още нещо ще ви попитам, свързано е с подхода отдолу нагоре. Е, много важно е, естествено, да е, разчитаме на експертизата на е, задълбочените и познания на хората долу на по-низко равнище, които обаче познават много добре инструментариума и знаят как той въздейства, как той работи на практика. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря за тези въпроси и за коментарите. Сега ще дам думата на министра за отговор на тези въпроси. Благодаря ви за въпросите. Ще започна с а, е, е, това, което попита госпожа Касти... Де Кастилио. Мисля, че Вашият въпрос е свързан с въпросите, които зададе и господин Ейлер. Най-малкото по своята същност те са свързани. Да, естествено, ние бихме желали много бързо да се осъществява прилагането на практика, но а, понякога се налага да се положат някакви допълнителни усилия. Ние в съвета естествено ще се опитаме да ускорим нещата. Много важно е във всеки случай и тук в парламента, и в съвета да проявим желание за е, по-голяма експедитивност и при преговорите, за да покажем, че действително сме в състояние да преговаряме и по-бързо, да не отлагаме решаването на нещата. Хората понякога е, в държавите членки смятат, че ние прекалено много протакаме и бавим. Въпросът е важен, естествено. Ще се постараем да направим нещо по този въпрос. Имаше два въпроса, две изказвания, свързани с бюджетните е, съкръщения. Наистина, иновациите, развойната дейност, научните изследвания се нуждаят от финансиране. В последните две години съм посещавал много бизнес форуми, форуми посветени на новите технологии и така нататък. И винаги се стига до въпроса за финансирането. Също времено, колкото и да се облакваме от бюджетните съкрещения, трябва да си при... сложим ръка на сърце и да си кажем, да, действително, можеше да бъде и по-страшно. Не сме съкратили чак толкова много средствата, но аз смятам, че по отношение на финансирането се постигне и, и финансовата рамка се постигна едно добро споразумение между съвета и парламента. Господин Балчитис, постави въпроса за кластерите, за инфраструктурата, какви ще бъдат следващите стъпки, след като вече разполагаме с съответния документ. Надявам се, че ще можем на основата на член 185 до 187. Да, се споразумеем сравнително бързо по това досие и да го финализираме. Представителите на промишлеността и представителите на европейските институции биха могли да се споразумеят за създаването на някакви нови структури по отношение, да кажем, на нанотехнологиите и на други модерни технологии. Когато говорим за иновации и научни изследвания, да, знаем, има е, нещо, което ги разделя. А същевременно трябва да се осъществи много тясна връзка между изследванията и в които сме много добри. Европейският съюз безспорно е много напред в технологичните иновации, но същевременно изоставаме по отношение на производството, на промишленото производство и тези различия трябва да бъдат преодоляни. Трябва да свържем нещата – как точно е, ще осъществим тази връзка, така че да решим проблема. Е, това все още е въпрос на е, допълнителни обсъждания, но във всеки случай ние сме идентифицирали, ние сме осъзнали проблема. Госпожо Карвайо, ако правилно произнасям името ви, вие засегнахте също много важни въпроси, свързани с бюджетирането и с членове 185 до 187. По време на литовското председателство ние ще се опитаме, е, естествено, да постигнем напредък по споменатите от вас е, въпроси и се надявам много, че а, всеки път, когато се налага, ще можем да се срещаме и да разговаряме по съществени за вас и за нас въпроси. Младите хора, изтичането на мозъци, мобилността, някои проекти и финансирането им, да, това са въпросите, които вие засегнахте, госпожо Тротман и естествено това са много важни е, проблеми. Е, Заедостта на младите хора, това е, така да се каже, основният приоритет е, в нашата политика в Европейския съюз и на срещата в Вилнюс наскоро разговаряхме по тези въпроси. В Литва също проблемът е много актуален. Понякога установяваме, е, така една пропаст, липса на връзка между уменията, които притежават е, младите специалисти и онова, което е, е необходимо на практика да знаеш и да можеш да правиш. Би трябвало да преодолем, да преодолеем тази, тези различия между практиката, реалността и образованието по отношение на ноу-хауто, на новите технологии и така нататък, е, подобни проблеми е, се осъзнават и е, се говори за тях и в Германия, така че те съществуват навсякъде. На конференция в Вилнюс ние ще обсъдим въпросите на заетостта, предимно младежката заетост и ще се опитаме да свържим е, потребностите от определени специалисти, определен вид квалификация, е, които е, посочва промишлеността с образователните програми и обучението на младите хора. Господин Ейлер, аз бих искал лично на вас да благодаря за доброто сътрудничество. преди да приемем решението на Европейския парламент за Хоризонт 2020 и да се споразумеем и на съвета по него. Аз имах възможност да посетя някои държави в Европа. Съществува много добро взаимодействие между структурните фондове и средствата, които се отпускат от тях и средствата предвидени в Хоризонт 2020. Средствата от структурните фондове би трябвало Та могат да се използват и за създаването на инфраструктура, и за нови технологии, за научни изследвания и така да се направи една тясна връзка между целите и финансирането на Хоризонт 2020 с структурните фондове. Уверявам ви, че е, ще отделим специално внимание на този въпрос е, и ще направим това, е, което е по силите ни. Благодаря, господин министр, за това, че бяхте тук за това, че имахме възможност да изслушаме вашето експозе за приоритетите през следващите 6 месеца и да разговаряме с вас. Вие отговорихте на нашите въпроси и на нашите коментари. Благодаря ви много. Надявам се, че ще ви виждаме по-често в нашата комисия. Bene, cominciamo subito anche perché eh, abbiamo dovuto inserire un nuovo punto. Дами и господа, заради закъснението тази сутрин променихме програмата. Ще дам думата на госпожа Хирнир да ни запознае с 19-та конференция на страните за климатични изменения.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 Искам да благодаря на колегите докладчици в сянка за заседанието от преди две седмици. Стигнахме до заключението, че ще работим на базата на документа, който е разработен от комисията миналата година, тъй като той е много добре балансиран. Опитахме се да отчетем всички съществени елементи за нашата комисия, да направим така, че те да фигурират в документа. Три ще са според мен основните секции или глави. Промишленост, конкурентоспособност, научно-развойна дейност, новации, енергийна политика. Всичко това е в контекста и на среща на върха по енергетика. А сега по отделните глави няколко думи. По всички тях съм изложила факти, доказателства, които са вече налични основата на научни публикации или на информация, която сме получили. По всяка една глава има резюме с предложенията за въпроси, които да бъдат разгледани по време на среща на върха. По първата глава промишленост и конкурентна способност, човек трябва открито да признае, че според документа и данните, от Международната енергийна агенция, глобалните емисии въглероден диоксид през 2012 година отбелязаха ръст, независимо, че те отбележат спад в Европа и САЩ. И сега можем да прогнозираме кои области в света са виновни за повишаването на тези емисии. На кого трябва да се обърне специално внимание по време на преговорите. На следващо място определено потреблението на енергия ще расте. Това ще засяга всички източници на енергия, не само, както твърдят някои, възобновяемите източници на енергия. Не само при тези източници ще се отбележи ръст. На целия енергиен пазар ще има растеж. Трябва да обърнем внимание на факта, че трябва да запазим конкурентното си предимство, а именно балансираните технологични и професионални познания и ноу-хау. По време на срещата на върха, ние трябва да повишим своята конкурентна способност. Целият процес, свързан с среща на върха, се отразява сериозно върху цената на енергията. Трябва да извършим анализ на отражението на цената на енергията върху развоя на бизнеса. Европейския съюз ще е за всякакви технологии, които са екосъобразни, като ефикасни технологии за използване на изкопаеми горева, енергийна ефективност, ние приехме документа за енергийна ефективност. Трябва да се подчертае, че той трябва да е универсален, да въжи за целия свят. Друг въпрос, свързан с нашето предложение, е следния. И бизнеса, и потребителите в Европейския съюз са готовни да заложат даже още по-амбициозни цели в сферата на климатичните изменения. При все това обаче, според нас, подобни цели могат да бъдат прияти единствено, ако останалите економики положат сходни усилия. Ние не може да сме като вълк единак. целите, които ние си поставяме, трябва да се поставят в глобален контекст. Относно другата информация, която получихме, тя сочи, че емисиите само в Европейския съюз заемат 11 на 100 от глобалните емисии. Още повече, техният дял ще спадне през едните десетилетия. Ето защо трябва да предупредим хората да не се стигне до изтичане на емисии заради амбициозните цели. Ако внасяме стока от страни с висок дял на емисиите, ние на практика внасяме и емисии. Европейския съюз приветства сигналите, които получаваме от САЩ, например, които сочат една по-положителна, по-положителна нагласа за постигането на глобално споразумение – Разбира се, това е свързано с възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност. Може би на среща на върха трябва да се опитаме да спечелим максимална подкрепа, не само от малките страни, а от тези, които имат най-голям дял на емисиите в глобален план. Трябва да поставим акцент върху тях, за да постигнем общата цел. Както вече подчертах, По всяка една глава ще се отправи и призив за по-структурирано сътрудничество между съвета, комисията, дипломатическата служба на съвета, на съюза, която трябва да е активна, да извършва интензивна дейност и да дава своя принос за такива документи. Агенцията по енергетика, по възобновяемите източници на енергия партньорството за сътрудничество, за енергийна ефективност и Международната агенция за ядрена енергия са също органи, които вече съществуват и следва да участват дейно в процеса, за да не се пропусне нито един елемент. Да се запази един балансиран подход. Що се отнася до научно-развойната дейност и иновациите, тук трябва да поставим акцента най-вече върху ядрените технологии. Технологиите могат да дадат един пробив едни нови решения, които да спомагат в борбата срещу климатичните изменения. Не може да се каже, че има само една-две технологии, които са добри, всички останали трябва да се зарежат. Не, цялата ни научно-развойна дейност трябва да е върху моделни технологии, иновации трябва да убедим и световните партньори да направят същото. В резюмето тук отправяме призив към поемането на международен ангажимент за увеличаване на инвестициите в научно-развойна дейност. Днес ви казах какво се планира в, в Силициевата долина през следните години. ще има модерни системи за осигуряване на енергия от земята, геотермална енергия. Е, и на последно място енергийната политика – трябва да спрем субсидиите на всички, които не са коригирали надлежно технологията си. Енергийната ефективност е най-простото решение на проблема с емисиите. Тя може да допринесе за намаляване на тенденцията към увеличаване на цените на енергията. Тя трябва да е основен елемент в международните преговори за климатични изменения. Благодаря. Извинявам се, че толкова дълго говорих. Благодаря. Разбира се, трябва да приключим преди да пристигне комисария. Имаме още три точки за дебат. Затова ще следя строго дали се спазва отреденото време. Господин Шмуцки, 3 минути. Защото е докладче сянка, останалите колеги по две минути. Благодаря, госпожо председател проекта си е все още само проект, доколкото разбирам. Да видим как се развиха в миналото нашите преговори, да речеме, 18-то издание на конференцията на страните. Мисля, че е ясно защо губим търпение за международното споразумение Русия, Китай, Бразилия, другите растящи економики и САЩ като че ли чакат Европа сама да поеме в дадена посока, да изпълни целите, които се е поставила, без останалите да дадат своя принос за тази мащабна световна инициатива да се намалят емисиите. Противно на очакванията, основните ни конкуренти нищо не правят всичко е само на думи. Нищо не се случва в САЩ. По време на 18-то издание на конференция трябва да се отправи сериозно послание. Очакваме от вас да ни настигнете. Според заключението на съвета от 2007 година, Всички останали мерки в Европа ще бъдат изпълнени само при условие, че се постигне споразумение с останалите и че те поемат твърд ангажимент. Трябва да се опитаме да балансираме амбициозните екологични цели с промишлената база. Искам да напомня това, което каза госпожа Меркел преди две седмици след заседание в съвета на което бе решено да не се увеличава лимита за въглеродни, емисии въглероден диоксид от новите коли. Ще мина на английски. Дни наред седим тук, говорим за заетост. Независимо от необходимостта да се постигне напредък по линия на опазването на околната среда, същевременно не трябва да отслабваме нашата собствена промишлена база. С други думи, ако нашите решения позволяват подобно мото, подобен девиз, то мотото трябва да бъде взето директно от това изказване на госпожа Меркел. Благодаря, господин Видал Квадрес. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на госпожа Хибнер за работата, която върши. Те спомена за някои важни проблеми. Емисиите въглероден диоксид падат и в Европа, и в САЩ но същевременно се увеличават в глобален мащаб. Не трябва да забравяме, че Съюзът има дял само 11 на 100 от глобалните емисии. В бъдеще неговия дял ще спадне допълнително. Населението в света расте и то ще потребява все повече и повече енергия. И така имаме разминаване между усилията, които полага Европа и глобалното увеличение на емисиите. В тази връзка съм напълно съгласен с госпожа Хибнер и господин Семански, че трябва внимателно да следим европейската промишленост, да сведем до минимум ефекта от увеличението на цените на енергията и отражението му върху конкурентоспособността по време на прехода към една по-устойчива економика. Трябва да сме твърди, да убедим останалите нации да се включат в една глобална инициатива за смягчаване на въздействието на климатичните изменения – трябва, разбира се, да внимаваме да не се стигне до нелоялна конкуренция спрямо нашата промишленост. Така или иначе е ясно, че конференцията тази година трябва да е по-амбициозна, отколкото конференциите през миналото. В Доха ни бе напомнена колко важно е Европа да говори с един глас. Ето защо е необходимо да имаме едно предварително споразумение преди конференцията в ноември между всички партии и всички групи. Така ще спестим ценно време по време на самите заседания. И на последно място, съгласен съм с госпожа Хибнер за значението на енергийната ефективност. Това е най-лесният начин да се намалят емисиите. Мисля, че тя съвсем основателно отдава видно място на енергийната ефективност в текста за обсъждане. Благодаря. Госпожа Хол. Няма е в залата. Госпожа Кавалио. Благодаря, госпожо председател. Приетото в Дарвин е много неясно. Трябва да се възползваме от тази нова конференция, да представим отново нашите принципи. Трябва да настояваме комисията да изложи принципите. Според мен има поне 6 важни елемента. На първо място, бъдещето споразумение трябва да разделя света на две основни категории – както раз... протокола от Киото раздели страните на развиващи се и индустриализирани. не трябва да имам различни цели. Всяка страна трябва да даде своя принос в тази обща инициатива според възможностите си. Това трябва да е обвързано с набор от показатели, да речем БВП на глава от населението, състояние на емисиите, състояние на техниката и технологиите. Сравнително лесно може да се приеме един набор от показатели. На второ място Трябва да се съчетават показателите и целите по сектори. Секторните цели трябва да се съчетаят с глобалните цели. Това ще е много важно, за да се избегне изтичането на въглеродни емисии от един сектор в друг. На второ, на те, второ място трябва да сме много по-гъвкави, отколкото по време на Киото. За да може да включваме и общински инициативи. На второ място трябва да се подобрява надзора върху пазара. Трябва да се запази механизма за чисто развитие, само че той трябва да се опрости и да почива на секторна и национална основа. Трябва да включим енергийната ефективност е, паралелно с въглеродните емисии и на последно място сътрудничеството в сферата на научно развойните дейност. Президент Обама спомена за пазара, който иска да създаде, пазара на екосъобразни технологии, който иска да създаде, което според мен е много добра идея. Това е което искам да кажа. Благодаря. Господин Проди, последен има думата. Благодаря. Благодаря на колегите. До момента нямахме отговор. Нямахме реакция на декларацията от Пале. Това е най-важното. Ако искаме да постигнем глобално споразумение, трябва да положим усилия без едно такова глобално споразумение. Нашите усилия няма да се увенчаят с успех. При Киото, там говорихме за пазарен механизъм, но пазарен механизъм може да има само ако 50% от сертификатите, от квотите, се движат, са в свободно движение и ако имаме беклоудинг. Тоест, това може да повлияе на пазарния механизъм. В Киото се прави разлика между развиващи се страни и развити страни. Просто искам да ви го напомня. По този начин обаче няма да стигнем далеч. Трябва ни друго предложение, основано на честност, на справедливост, когато говорим за устойчивото развитие на емисиите, то тогава справедливо трябва да бъдат разпределени безплатните квоти а всичко останало трябва да се заплаща. Освен това, съдържанието на декларацията от Пали трябва да сме, да имаме кораж да го защитим. В противен случай, нека се откаже. Комисията има думата. Комисията приветства дебата. по повод на КОП-19. Всички основни теми бяха засегнати. Квотите, емисиите се увеличават. Виждаме, че Промените в климата са факт, те продължават. Политиката за енергетиката са важни, развитието на технологиите, основните принципи като участие на всички заинтересовани лица и страни, преодоляването на концепцията за бинарна, бинарен свят, основните принципи, залегнали в конвенцията и протокола от Киото, всичко това бе засегнато. Както знаете, е, през 2015 година трябва да бъде постигнато е, ново споразумение. Водят се дискусии в Бон. Резултатите са оптимистични. Фактът, е, че новото споразумение трябва да е правно обвързващо и да въжи за всички. То трябва да отразява основната ни цел понижаване на температурата до 2 градуса. До 2015 година трябва да имаме резултат. Докладчицата подкрепям нейната позиция, че не бива да сме единак в този процес. Получаваме оптимистични сигнали от Штатите, от Корея, от Мексико и от други важни играчи като Китай. Те обещаха да работят по този въпрос, а именно търговията с емисии. Всичко това е оптимистично, но естествено имаме много работа, която още трябва да свършим. На разговорите в Бон стана ясно, че следващата година ще бъде амбициозна година. Ще очакваме амбициозни обещания, а както така и обещания за съответните средства. Освен това, Предвиждаме един степенен подход, който засяга ролята на сътрудничеството в областта на водородните горива и възобновяемите енергийни източници. Много е важно в рамките на тези преговори Европейския съюз да ратифицира втория протокол от Киото. Благодаря. La parola per le conclusioni del dibattito alla collega Ibner. Prego, dieci, tre minuti. Dziękuję bardzo. Przyznam się szczerze, że większość z kolegów poruszała jakby takie rzeczy. Госпожа Хибнер. Благодаря. Повечето колеги засегнаха въпроси, а, които, по които бях, към които бях подходила по-общо. Към господин Шимански. Да не се връщаме към един документ, който нямаше толкова успех, който не допринесе за напредък. Да, но ние се опитахме да направим от предложението един вид анализ. Очакваме естествено определени решения. Не искам да кажа, че някой иска да ни измами или че ние сме изолирани. Напротив, аз гледам на, ам, заинте, на нашите партньори като на партньори. Всички ние искаме да имаме успех. Естествено, от друга страна, говорим за конкуренция, но стандартите трябва да са ясни, да са честни. Но нека не мислим за нашите партньори като за врагове, а като за партньори. Ясно е, че цитатът от Ангела Меркел беше добър, аз ще го използвам трябва да внимаваме какво се случва в европейската индустрия. От една страна не бива да забравяме екологичните въпроси, от друга страна обаче трябва да поощряваме нашата конкуренция. А Лейхо каза, че трябва Европа да говори с един глас и не бива комисията и съвета да се различават в позициите си. Естествено, ще използвам предложението на колегата Карвайо. Ще добавя нейните предложения. Сега за протокола от Киото. Аз не мисля, че той е добър, добра основа за преговори. В момента нямаме много възможност за една добра изходна точка, обаче надявам се въпреки всичко да създадем един добър документ. Благодаря, казва председателката. А сега е, господин, госпожа Савела има думата. 5 до 7 минути за въвеждането, за въведението. Разгръщане на инфраструктурата за альтернативни горива. Това е един нов пазар, който има нужда от поощрение. В момента новите технологии много трудно намират прием на пазара. Например, превозните средства, които не, не, не пътуват с твърди горива или течни горива, те не са много приети, тъй като а, презареждането им е много трудни, трудно. Затова приветствам предложението на комисията. Хубаво е, че инфраструктурата ще се доизгради за альтернативните горива. По този начин ще намалим зависимостта на Европейския съюз от природен газ и нефт. Хубаво е технологиите да са неутрални. Освен това, важни са развитието, изследванията. Това ще помогне на новите технологии да се установят на пазара. Аз съм представила определени изменения. Сега комисията се опитва да направи типологизация на горивата и да вземе предвид трансграничния аспект на директивата. Той е много важен. Тази директива не трябва да става е, не бива да, да дава повод за борба между Германия и Гърция или Германия и Франция. Аз съм се опитала да намеря да предложа компромис по този повод и се надявам да го подкрепите. Важно е да положим усилия тук. Нека вземем предвид и това, което се случва в Штатите. Е, комисията нямаше време да вземе предвид тези развития до момента. Но вероятно след 3-4 години ще има износ от щатите на горива. Няма да може <clears throat> да се откажем изцяло от природния газ в бъдеще. Освен това, вижда се, че в щатите се добива ефтино газ – това оказва влияние върху пазарите. А от Китай към Европа биха могли да се... там би могло да се мисли за транспорт на газ. Има перспектива и за комплектите за домашно зареждане с горива. В Европа няма препратки към най-новите технологични развития, затова аз тук също ще направя някои изменения. Готов съм да работя, готова съм да работя с всички колеги. И накрая, естествено, трябва да сме амбициозни, но не бива да губим сетивото си за реалистичност. Това, което ни трябва са средства за изследвания и освен това типологизация на горивата, за да може европейските граждани да имат едно по-добро ежедневие. А сега съм любопитна да чуя вашите коментари. Благодаря. Благодаря. А сега господин Прецин. Докладчик в сянка. Предложението на комисията е интересно. И е, що се отнася до альтернативните горива и инфраструктурата? Искам да благодаря на госпожа Цавела. Тя предлага чудесни идеи за компресиран природен газ, за втечнен природен газ, за течно гориво от газ, за втечнен нефтен газ. Това са чудесни идеи наистина, но трябва да вземем решение. Решение за евентуалното разстояние между станциите за зареждане. Това при альтернативните горива са важни въпроси. И освен това, имаме нужда от европейско, ако не, даже и от международно хармонизиране. Няма е, даже в Европа за момента станции за зареждане около границите – държавите членки би трябвало да осигурят минимален обем на мрежи за зареждане. Трябва да имаме минимални стандарти и цели. Не съм сигурен, че разбрах някой от текстовете, например за електрическите коли. Мисля, че бе забравена първоначалната такса. Тук нещата трябва да се хармонизират. Освен това, приветствам възможността да си сътруднича с госпожа Цавела и с другите държави в Сянка. Господин Ланге. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Естествено, когато правим такъв план, който е свързан с голямо финансиране, трябва много внимателно да помислим дали предварителните условия са на лице. Имам следните въпроси. Не зная дали критерият за избор на площадки за, за, за станции за зареждане, дали критерия трябва да бъде разстоянието дали на 150-200 км трябва да имаме станция. Ако имаме на средата на на средата на отсечката Париж-Стокхолм е станции. Това не е разумно. По-добре е да се съсредоточим върху, примерно, Париж. Там да има повече станции. Е, просто много трудно е да оценим до каква степен ще възникне необходимостта от такива станции, какво ще е търсенето. Така че критерият е важен. Освен това, самите щепсоли, куплунги. Те са проблем. Имаме АЦ-системата, която е свързана с щепсел вид 2, но това зараждане трае 8 часа и, е, и не е разумно да се създават много станции, които са далече от градовете и от жилищата, защото човек няма да чака 8 часа да му се зареди колата. Така че, вероятно, трябва да имаме един, ам, една комбинация от двата вида ток, за да имаме комбинация от бързо и бавно зареждане. Тук Европейската индустрия трябва да има сигурност и трябва да знае какви щепсели, какви конзоли трябва да произведе. И въпросът за финансирането. Той трябва да бъде ясно формулиран и да му се даде ясен отговор. Трябва да привлечем бизнеса на наша страна. Не бива да се финансират с пари на данокоплаците станции, които вероятно няма да бъдат използвани. Затова много внимателно трябва да се помисли ресурсите, които се използват, да се използват разумно и да поощрят развитието на, на индустрията в Европа. Госпожа Хол. Благодаря, благодаря на докладчицата за нейното мнение и за е, офертата за сътрудничество. Ние много зависим от петрол в Обединеното кралство и в е, Европейския съюз. Парите, които плащаме, и разходите за економиката са огромни, а също и сигурността на доставките е ключов момент. Изправени сме пред проблема с намаляването на въглеродните емисии 60% до, 50, до 2050 година. Така че на фона на всичко това тези, тази инфраструктура за альтернативни горива е нещо, което ни трябва. Ние няма да намалим зависимостта си от твърдите горива, ако не разгърнем инфраструктурата за альтернативни горива. Е, трябва да помислим за стандартите за тази инфраструктура. Особено имам предвид стандартите за интерфейсите на зареждащите помпи. Може би да удължим срока. Има два региона, които много са се съсредоточили върху тази вид инфраструктура. Нека тези два региона имат малко повече време, за да се при, при, присъединят към този нов стандарт. Може би държавите членки не бива да правят своите анализи за разходите и ползите, защото трябва да видим каква е ситуацията в момента с въглеродните емисии, с другите фактори? Това е почти невъзможна задача за, държава, за една държава членка. По-важно е, според мен, да поощрим завишаването на стандартите е добре. Тогава държавите членки вероятно ще кажат, че те са много високи, но нещо друго ме занимава. А водорода, член 5. Мисля, че за страни като Обединеното кралство и Гърция, където има острови, този, тази разпоредба не е много разумна. Член 4 алинея 6 за измерването. Мисля, че по-малки съоръжения са по-разумни. Аз не съм убедена, че трябва да има измервателни уреди, е, големи измера, измервателни уреди на публични места. Това увеличава разходите. Освен това, в текста на предложението трябва да се споменава да се споменават и таксите за тази дейност. Освен това, в 4.8 се казва, че потребителят може да има възможност да избира доставчика на ток. Е, това трябва да остане, да има възможност за конкуренция. Освен това, мисля, че е необходима стандартизация за конзолите, защото вероятно ще имаме различни видове горива на станциите. И за да не за да не бъркат потребителите горивата, трябва да имаме ясна система за разграничаване. Господин Тузеновски. Я bych se také chtěl připojit е, k ocenění paní zpravodajky, protože е, je to velmi důležitá materie. Благодаря, госпожо председател. Аз също приветствам текста по тази много важна тема. Мисля, че има много въпроси във връзка с темата. Колегите вече посочиха повечето от тях. Но ние все още не знаем е, коя технология ще се наложи и от тук престичат редица трудности. И затова е, не бива да се е, спускаме в дефиниране на някакви административни мерки. Откривам е, някои пропуски в текста, е, но за това ще говорим. Колегата Ланге междувременно е, зададе въпроса как точно ще определим всъщност разстоянието, отстоянието от една е, зарядна точка към, до друга. По какви критерии също времено е, как е, точно ще регламентираме нещата при положение, че на е, част от тези така наречени точки за зареждане ще бъдат част на собственост? Бихме ли могли да определим къде точно ще бъдат те, след като те вече са в частни ръце? Да, естествено. Имаше времена, в които имаше различни е, възможности и средства. Е, междувременно нещата се е, така, стабилизираха, но, но си мисля, че все още не сме в състояние да преодолеем е, батериите. Да, действително напредъка на техниката и технологиите са, е съществен, но разстоянието между отделните станции или точки наистина е доста голямо. При всички положения е, е много важно, че започваме с дискусията по темата. Трябва да помислим за стандартите за нормите по отношение на различните точки за зареждане, но също време не бива да възлагаме прекалено е, така е, тежки задачи на държавите членки, не бива да поставяме абсолютно стриктни изисквания към тях, защото все още не знам как ще се развият нещата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Тошиновски. А, давам думата на следващия оратор. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Страхувам се, че нещата са прекалено амбициозни и може би твърде скъпи, поне така както са предвидени в съобщението на комисията. Развитието не е, е еднакво във всички държави членки. Имаме по-бедни държави в източната част на Европа, които едва ли ще бъдат в състояние да е, изпълнят всички тези изисквания. Това е прекомерна тежест за тях. Комисията посочва, че е, са на лице определени технологии в тази област, но те все още не са на пазара, така да се каже, не са получили пазарно приложение. По отношение на разходите, е, комисията е направила някаква е, калкулация на е, разходите, но нещата като че ли не са обхванати изцяло и ми се струва, че тези разходи е, ще бъдат доста по-високи, ако включим абсолютно всичко във връзка с инфраструктурата, с е, точките за зареждане, с е, електрическото зареждане и така нататък. И отново би трябвало да помислим естествено за бюджетните ограничения, които са на лице навсякъде, във всяка държава член и за гражданите нека да помислим и за Европа 2020. Е, нека първо да, е, така да се каже, да изпълним целите си в рамките на Европа 2020. Е, времено бихме могли да заложим и повече и на технологиите за рециклиране. В момента ми се струва, че е малко рисковано да се впускаме в нови начинания. За горивата ако традиционните, конвенционалните горива е, се облагат с е, същите данъци, то тогава е, при тях струва ми се, ще засилим кризата, те ще станат още по-неизгодни. Не бихме могли да наложим един и същи данък или такса на въглищата и на петрола би трябвало да имаме предвид е, подземните изкопаеми и евентуалните е, проблеми, които ще проистекат за тях. Но също и биогоривата, те са е, много важни за нас. Фидал Вадрас. В рамките на независимостта на Европейския съюз от енергийните доставки си мисля, че това предложение на комисията е навременно. Но когато говорим за електроенергия е, и други конвенционални горива, ние знаем, че те, в това отношение е, ние все още разработваме съответната структура, е, инфраструктура, защото остава дума за пренос, за депониране или складиране и така нататък. Колегата Цавела обаче обръща внимание не само на конвенционалните горива, но и на а, е, альтернативните, а, е, които а, вероятно ще бъдат много по-скъпи, отколкото петрола. Естествено, ние в никакъв случай нямаме намерение да загърбим альтернативните горива, но също времено би трябвало да помислим за едно разумно ограничаване на разходите. електрическото електричеството като гориво е, може би ще се окаже много по-скъпо. Новите е, горива е, носят със себе си, наред с е, някои предимства и риска, че ще трябва да се инвестират много повече средства в създаването на съответната инфраструктура. Викторио Проди не е тук. Той всъщност може би е много по-голям оптимист, отколкото съм аз. Ние ще продължим да се страем да постигнем по-голяма независимост по отношение на енергийните доставки, но при всички положения трябва да се съобразяваме с необходимия баланс между конкурентоспособност, устойчивост и независимост. Ще помоля и комисията да бъде кратка, две минути и след това и госпожа Завела също, за да спасим графика. Комисията. Благодаря на госпожа Цафела за това, че оценява е, сигналите към е, операторите е, във връзка с новите технологии и разработването на нови превозни средства с нов, нови горива, което ще подсигури една по-добра околна среда. Условията за, на пазара за альтернативните горива действително ще бъдат свържени с повишаване на цените, както за потребителите, така и за производителите. Нито потребителите, нито инфраструктури, нито оператори ще могат да оценете едно такова предложение, което е свързано с непосилни за тях е, разходи. Е, ние бихме желали да постигнем един баланс между конвенционалните и е, новите альтернативните горива, които е, са в състояние да тласнат напред е, е и е, економиката альтернативните горива, е, всички е, без изключение, заслужават особено внимание и трябва да е, им дадем шанса да се реализират на пазара. Има водещи инициативи в това отношение е, и в глобален мащаб и аз мятам, че е, Европейския съюз дори е позакъснял с това предложение на комисията. Благодаря на комисията. Сега давам думата на Ники. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за вашите идеи, за добрите коментари. Записала съм си всичко, което ви тревожи или което предлагате и се надявам, че ще работим в дух на е, конструктивно сътрудничество. Председателят, благодаря. Наистина, по-кратко от това не би могло да бъде. На 2 септември по обяд в 12 часа е, приключва срока за внасене на изменения. А сега има още една точка, която трябва да обсъдим. Можем съвсем малко време да му отделим. Госпожа Тротман, доклад за изпълнението относно регулаторната рамка в областта на електронните комуникации. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа няколко думи по доклада, който представям на вашето внимание днес. Като имаме предвид краткото време, с което разполагам, няма да се впускам в подробности. По-нататък ще имаме възможност да поговорим. Благодаря предварително на всички, които устно или писменно ще внасят изменение. Става дума за рамковата директива за електронните комуника... комуникации. От 1 януари 2013 година е, предложението придоби конкретен характер е, първоначалното е, предложение стана известно през 2007 година преговорите е, е, бяха продължителни и трудни, тъй като и прилагането на директивата ще бъде сложно. Нека да кажа веднага, че целта ми не е да запазя текста на целия пакет е, в първоначалният му вариант. Всичко, което до този момент сме постигнали, не е задължително да бъде запазено бях дори малко разочарована за това, че трябваше да мислим за компромиси не само по отношение на технологичното развитие, но и по отношение на пазара. Не можем за момента все още да говорим за това дали е, директивата ще се окаже успех или неуспех, е, необходимо ни е повече време, за да можем да оценим нейното въздействие и да видим всъщност е, какво би трябвало да се коригира. Кое е, действително работи на практика и кое не работи. При всички положения имаме една добра основа за по-нататъчни дискусии през следващия легислатурен период. Предложила съм изменения по отношение на отделните членове. Във всеки случай съм уверена, че е необходим една много по-задълбочена е, проверка, за да формулираме заключенията си. Още повече, че става дума за телекомуникациите. Е, при всички положения е, на нас ни е необходимо едно по-бързо развитие в тази сфера, но е, на основата на един съдълбочен и сериозен анализ можем да формулираме предложенията си за промени. Докладът формулира въпроси. Мисля, че във втората фаза ще видим всъщност какви са резултатите от анализа на симетричното, асиметричното регулиране, експосте, ексанте, всичко естествено е свързано най-вече с оптималното функциониране на пазара и насърчаване на инвестициите. Предприятията също би трябвало да изразят своето мнение за отделните мерки, за всичко това, което им помага и за това, което им пречи. Но естествено цялото предложение и всичко, което ние правим, е насочено най-вече към потребителя, към гражданина. Действащата към момента рамка е, не е използвана максимално според е, вашия докладчик. Аз вече съм посочила това в рамките на преговорите и затова е изключително важно новите законодателни предложения да е, бъдат по-целенасочени, е, да кажем, по отношение на транснационалните пазари, по отношение на трансакциите е, можем да си пожелаем едни по-целенасочени мерки. Също време не бива да забравяме, че в областта на телекомуникациите нещата се развиват много динамично и понякога не можем да ги предвидим. Но при всички положения една, една, една оценка на въздействието е много важна и е, всичко, което правим, трябва е, да е насочено и към това да избегнем деформации на, е, в областта на конкуренцията, когато казвам деформации и отклонения от принципите на конкуренцията, на лоялната конкуренция, имам предвид и данъците, и таксите, всичко това, което е, в крайна сметка е, създава е, еднакви условия за развитие, трябва да бъде гарантирано. Само по този начин ще осигурим на целия сектор сигурността, от която той се нуждае и която е от полза и за потребителите. Искам да благодаря на госпожа Траутман Нейният доклад е доста прагматичен. Представя добра визия за мерките, които трябва да предприемем и е добра основа за дискусиите. Много често говорим за сектора на далеко съобщенията, като такъв и казваме, че трябва да се подобри. Това е погрешна отправна точка. Телекомуникациите и ИКТ не са само съпъсващи технологии, които са ключови за конкурентоспособността и функционирането на нашия, нашето общество. Те са важен индикатор за това дали Европа ще може да се справи с глобалната конкуренция. Сегашният пакет за далеко съобщението до момента не е изпълнил заложените цели. Може би изпълнението му е забавено, може би не са използвани всички възможности, които предлага, може и просто да не е достатъчен. Но мисля, че спокойно можем да кажем, че не сме постигнали целения успех. Европа изостава. Когато обсъждаме конкурентното положение на телекомуникационния пазар в Европа, можем да кажем, че има прекалено много оператори и прекалено малко оператори. Много оператори в целия Европейски съюз, но всеки един абонат, клиент има достъп само до двама или трима конкурентни оператора. Значи, силни сме и слаби. Силни с операторите на собствения си пазар, вдигват високо летвата за навлизане нови участници. Прекалено слаби са обаче, що се отнася до насърчаване на темповете на иновации и инвестициите, от които се нуждаем. И така, това са двете страни на монетата. Прекалено малко, прекалено много, прекалено слаби, прекалено силни. И на фон на това трябва да помислим какви мерки да предприемем. Едно от нещата, които трябва да вземем предвид е, че голяма част от законодателството стимулира националния пазар като такъв. Създава граници и лимити. Не само географски план. Комбинациите от оператори, конкуренти, национални регулатори спомагат фрагментацията на пазара като такъв. Тук можем да приведем редица примери. Например, много пречки пред навлизането на нови участници, сериозен брой различия, в изпълнението на нормативните актове. Да вземем за пример разпределението на секторните частоти, което става изключително в национален план. Парадоксът е, че същевременно много искаме да има общо европейско развитие на пазара на далеко съобщение – трябва да обсъдим голямата революция и малките стъпки, които трябва да се предприемат за постигането на промяна. Не трябва да губим представа за общия план. Виждам, че ми давате сигнал, че времето ми изтича. Основното е да видим как да създадем по-трансгранични пазари – на първо място бизнес към бизнес и на следващо място с клиента. Координация на спектъра спектъра на 700, частота 700 трябва да се отвори. Благодаря. Госпожа Андердота. Ще се опитам да бъда кратка. Принципно сме доволни от текста на госпожа Траутман. В него се поставят основателни въпроси. Съгласни сме, че не трябва да се работи на парче. Последователността на нормативната уредба са от помощ за бизнеса, за гражданите и за законодателя. В крайна сметка трябва да помислим в каква посока искаме да тръгне европейския пазар. Искам да изразя подкрепа и към това, което казаха колегите от НП. Само защото искаме последователност на рамката и логика на тази рамка не означава, че не трябва да решим какво трябва да постигне тази рамка. Функционалното сепариране, разделение е много важно според мен. Очаквам бъдещето сътрудничество с колегите по това досие. Благодаря. госпожа Траутман за заключително изказване. Ще бъда съвсем кратка в заключенията си. Комисарят, може би, ще ни съобщи някои предложения. Казахме, че искаме комплексен, цялостен, последователен подход, който да е съобразен с пазара. Искаме единен пазар, реална конкуренция, новаторство, услуги за потребители. С това съм съгласна. Веднъж сме прекалено силни, веднъж прекалено слаби. Нуждаем се от правилния микс, както бе казано. И големите и малките елементи, за да намерим необходимия баланс. Благодаря, госпожо Траутман. Крайен срок са изменения. 11 юли обяд. Благодаря. Благодаря и на комисаря, че дойде в залата. Искам да ви се извиня за закъснението от няколко минути. Днес е последното заседание на нашата комисия преди парламентарната вакансия. Ето защо цял ден работим усилено, Имахме много гости, разглеждахме много доклади, имаше и гласуване. Още веднъж искам да се извиня, веднага давам думата на комисаря. Очаквах този повод. Радвам се, че ме поканихте. да проведем една дискусия. Но нека да обясня за какво става дума първо. Искам да ви представя няколко подробни идеи за изграждането на един свързан континент. Всички си даваме сметка, че света се цифровизира, няма значение дали човек е за или против това, това е просто факт, който трябва да се приеме. Пазарът е глобален, не се разраства и това ни дава перспективи. Ние търсим перспективи, искаме да стимулираме и економиката и заетостта. Изправени сме пред наистина важния въпрос. Какъв вид е, трябва да е бъдеща економика на Европа? ИКТ и телесъобщения, далеко съобщенията – не се конкурират, което е тъжно. Но ми кара и да съм по-бормена. Мисля, че и при вас е така. Гражданите са изправени пред пречки и необосновани разходи, цени. Това е глобален проблем, но той засяга единния пазар. Единния пазар, аз винаги съм казвала, е перла в короната на Европейския съюз, който много си гордеем. Но не трябва да забравяме, че в този пазар не е включен един важен елемент – далеко съобщенията. А те са тясно свързани с всички други стопански дейности – Ако искаме да се завърши единния пазар в тази област, трябва да се свършим работата. Останалия свят също не спи, това е факт. действията на другите са стимул и за нас и ние да действаме. Например, САЩ, Япония, Корея, Южна Америка. На тях се падат 88 на 100 от абонатите за мрежа четвърто поколение. Нашия дял е само 6 на 100. Значи 6 срещу 88%. Междувременно само 2% от европейските домакинства имат супер бърз широколентов достъп до интернет. Това са проблеми, на които трябва да се намери решение. И аз възнамерявам да предложа пакет за тази цел през септември. С него ще се разрушат границите, ще се стимулират инвестициите, ще се улесни дейността, комуникациите в целия Европейски съюз, като надграждаме върху вече съществуващата мрежа, ще се стимулира свързаност на, на континента по три основни начина. И, за да имаме истинска европейска мрежа, трябва да имаме лесни комуникации зад граница. Не трябва да има различни правила, на които да се натъкват операторите. Трябва да има общо европейски лиценз, който да дава възможност да се работи навсякъде – в Съюза. И тук говоря в чисто практически план. Например, едина, единен разрешителен режим с надзор на държавите членки. По-малко бюрокрация, по-малко разходи, главоболие. Е това е смисъла на единния пазар – Това трябва да се превърне в действителност. Това вече се случва в сектора на радио и телевизията, банковото дело, трябва да направим така и в далеко съобщението. На второ място, операторите се нуждаят от суровина, така да се каже, с която да работи тяхната мрежа. И тук имаме трансгранични затруднения. Ще значи, трябва да улесним достъпа до фиксирани мрежи, да се стандартизира достъпа, виртуални битстрим продукти. Същевременно трябва да се гарантира качество. За тази цел се нуждаем от по-добри правила за частотата. Нуждаем се от по-последователни условия за отпускане на лиценз, например, валидност на лиценза, структура на разходите и така нататък. Всичко това ще улесни функционирането на мрежа в редица държави и качествена услуга. И на трето място, гражданите трябва да се ползват с равни справедливи права в целия съюз, включително и правото на неутралност на мрежата. Блокирането на съдържание, забавянето на съдържание не е просто нечестно. Аз ще гарантирам неутралност на мрежата с повече прозрачност, за да може човек да знае какво включва договора му, да може лесно да се сменя доставчика, да се използват услугите на компютърните технологии в облак, електронно здравеопазване и така нататък. На всяко едно устройство, за всеки гражданин, за всяка мрежа трябва да има неутралност на мрежата. Растежа зависи от отвореността, новациите. Аз ви давам пълна гаранция. Справедливата сделка включва, между другото, и справедливи цени – разговорите в Европа не трябва да са скъпи международни разговори. Не и на един единен пазар. Те са свързани с единния пазар, на който няма роуминг. Разговорите в Европа не трябва да са като скъпи международни разговори. Не трябва да има скок на цените, само защото човек се обажда зад граница. Разликата в цени трябва да е обективно обоснована – с реално реализирани разходи за оператора. Не трябва да има изкуствени раз... такси за роуминг. Това е отживелица, нещо несправедливо и досадно. Роуминга с изкуствено създадени граници е неприемлив. Телефона е единственото нещо, което ви ни напомня за съществуващите вътрешни граници. Защото получаваме съобщение, когато пресечем границата. Това трябва да престане. Мнозина европейци се ползват с прозрачни пакети за абонамент. Те очакват да плащат веднъж всичко да е включено. Не само когато са в своята страна, когато пътуват. Те трябва да могат да си вземат минутите разговори, мегабити, съобщения със себе си, независимо къде се намират. Искам да поздравя господин Роуде за проект доклада за роуминга. Много добре се справихте. Но искам да ви напомня едно нещо. Не с забрана на таксите за роуминг ще се съдем единния пазар. Точно обратното – чрез създаването на единния пазар ще премахнем свръхтаксите за роуминг. Всички ще се изложи на конкурентен натиск да свалят цените на роуминга, така като правят в национален план, където се опитват да привличат и задържат клиенти. При конкуренцията не трябва да има пречки и граници. И тук искам от едно фрагментирано състояние да се изгради един истински единен пазар. Това не е в нарушение на европейската догма. Ще ви дам един пример. Спектърните частоти. Страните не изпазват задължението си да предоставят частотни слотове. Дори когато се предоставят такива, много трудно е да се планират и да се предлагат трансгранични услуги. Много трудно е производителите да оптимизират устройствата си за Европа, трудно е за бизнеса да се възползва от економии за мащаба, от единния пазар. Има несигурност, разходите на операторите се прехвърлят на потребителите, което означава по-висока цена на услугата – Европейските производители, които веднъж бяха водеща сила в света, сега срещат затруднения пред конкурентите и не преди дълго време те бяха водещ фактор. През 90-те години. И тук не става въпрос само за един сектор, за телефони и таблети – Скоро всички устройства трябва да могат да бъдат свързани едно с друго. От колата, електронното здравеопазване и така нататък. Това е огромна възможност. Хората да се възползват от едни общи европейски услуги, които са с широк диапазон на действие. И аз не визирам само един сектор. Аз гледам в глобален план. Далеко съобщенията и ИКТ са крегален камък на нашата економика и искам те да изиграят по-силна роля – един силен сектор, който да взема силна позиция на един конкурентен пазар. Факта е, че економиката разчита на дигитални устройства и мрежи, банковото дело, логистиката, автомобилостроението, аудиовизуалния сектор. И всякакви фирми искат дейност, която може да преобрази работата им. Компютърни технологии в облак, видеоконференции и така нататък. Трябва да действаме. Не може да не се слушаме в желанието на бизнеса. Той си има своите амбиции. Ние също си имаме свои амбиции. Не може сектора на далеко съобщенията да стане прекалено слаб, за да се конкурира, да е с слаби инвестиции, с слаби иновации. Не може да имаме застаряващи мрежи. Стимулирането на далеко съобщенията е на стойност 110 милиарда евро – широколентовия достъп до интернет може да разкрие 2 милиона работни места. Значи говорим за инвестиции в бъдещия растеж. Амбицията ми е голяма, но подходът ми е прагматичен. Днес мрежите и, и ур... нормативните уредби са национални. Прагматичният подход не е свързан с изхвърляне на правилата и на мрежите започване от нулата. Не, трябва да надграждаме върху това, което имаме, да го адаптираме, да примахнем бариерите, да дадем на операторите, бизнеса и на гражданите по-добри услуги, по-бърз интернет и справедливи цени. Знам, че току-що обсъждахте един дългосрочен вариант. Цялостен преглед на системата, така както предлага докладът Траутман – Разбирам, че тази идея е привлекателна, но слушайте се в моя съвет. Да не трябва да пропускаме възможността. Това е съвети към госпожа Траутман. Да не пропускаме възможността наистина да направим нещо за растежа и заедостта. Подобен обстоен преглед ще отнеме 5 години. С какви очи да погледна младежите, които се търсят работа? Изгубеното време в наши дни означава изгубени възможности. Помислете си колко бързо се промени света през изминалите 5 години. Невероятно. Устройствата, които ги нямаше преди 5 години, услуги, които ги нямаше преди 5 години, вече ги приемаме за даденост. Помислете си как ще се промени света през едните 5 години. Не може да си позволим да чакаме толкова дълго, докато останалия свят действа. Значи вместо това аз предлагам поетапен, незабавен подход, да се подобри модела, да извлечем най-доброто от сегашната рамка, да предприемем сериозна стъпка към изграждането на единен пазар, на който технологиите са част от новата реалност. В новата нормативна уредба трябва да се отчетат, отчетат динамичните проблеми. Когато имаме време, можем да помислим и върху нормативната уредба. Но първо, нека да задействаме пазара на телекомуникации. Направим така, че Европа да извлича ползи от него. Госпожо председател, аз искам да предложим незабавни ползи на гражданите и на економиката. По-малки пречки, повече избор, по-справедливи цени, по-добри услуги, неутралност на мрежата, край на роуминга, силна економика, която да разкрива повече работни места. Това е ползата от един свързан конкурентен континент. И мисля, че тази идея се заслужава усилието. Ако вярвате в Европа, трябва да вярвате и в тази битка. Искаме се да водим заедно тази борба. Благодаря. Благодаря. Имам 12 колеги, които искат да се изкажат. 6 без 15 е. 13 колеги искат да се изкажат. Може би, ако направим прости изчисления, всеки ще има по две минути за изказване, за въпрос госпожа Кастио. Благодаря. Добре. Дошли на госпожа комисаря. Искам да попитам нещо свързано с вътрешния пазар, с единия пазар, с ръста на економиката, с заедостта и електронните медии. Няма спор. Всички сме съгласни по въпроса за нуждата от повече усилия. Това, което чухме от е, комисаря, дали наистина може да се приложи по отношение на законодателната процедура, защото много неща са сложни това, което казахте, са много конкретни теми, много директни, обаче законодателната процедура е много сложна. По-сложна, отколкото в националните парламенти. Не само тази комисия се, трябва да се намеси, други комисии същи, също, така че нещата се осложняват. Може би трябва да помислим и за промяна на процедурата, тогава тогава може да ускорим процедурите, но нещата си имат граници. По-скоро, аз бих се концентрирала върху упростяване на процедурата. Естествено, други неща са по-интересни. но всичко започва от процедурата. И ако не опростим, ако не опростим процедурата, то няма да имаме бърз напредък. Настоявам. Именно върху това трябва ни нещо много просто като процедура, нещо, което бързо да се прилага. Госпожа Тицао. Благодаря. И аз приветствам госпожа комисаря, съместник председателя на комисията. Имам следните въпроси. Не направят по организацията. Потребителите получават 75% от скоростта на интернета, а човек плаща за 100%. Трябва да видим какви законодателни гаранции могат да се дадат за широколентния достъп. На второ място. Развитието на електронното правителство и управление. Това е приоритет от пакта за заетост, но видяхме, че парламентът и съветът не успяха да се споразумят по общите насоки за начина на предоставяне на услуги, свързани с електронното управление. Механизмът за свързване на Европа има само ограничени средства. В същото време се готви съвет за през октомври. Какво може да се направи до тогава? Какви мерки бихте предложили за по-доброто развитие на тези услуги, именно управле, електронното управление. Те са много важни за единния пазар. И на последно място. Какви, какво е вашето законодателно предложение за следващия мандат? Казахте, Засегнахте роуминга, да няма тарифи. Но има много елементи, които оказват влияние върху пазара. Може би може да обясните в допълнение допълнителните елементи. Господин Роде, господин Роде, Добре, няма го. Госпожа Андерс Доттер. Приветствам амбициозния пакет на Комисията за развитието на единия пазар. Но аз съм малко загрижена от вашия подход, защото според мен се променя съгласоваността на досегашното законодателство. Е, до голяма степен тези предложения бяха направени вече през 2009 година. Новите неща обаче са прекалено нови. Може би би трябвало да има добра оценка на новите стратегии, особено тези свързани с изчисленията в облак. Нашите потребители имат нужда от доверие в цифровия единен пазар. И основният проблем е фрагментацията на авторското право – Хората не знаят, когато посещават една страница, какви са техните права и задължения, ако тя не е в тяхната държава. Имам ли право, например, да цитирам? Имам ли право да правя пародия? Имам ли право да заемам <clears throat> определени текстове или музика от библиотека, електронна библиотека от друга страна. На следващо място. Отношенията между държавите членки. Много млади хора ме питат, защо трябва да има пречки при обмяна на информацията между държавните институции, когато става дума за вируси и интернетни заплахи и повреди. Би трябвало всяка държава членка да обменя тази информация бързо. Следващият оратор – благодаря, госпожо комисар, за вашата амбиция. Благодаря за хубавите думи. Наистина не аз, а цялата комисия се потруди много по повод на тази резолюция. Благодаря и на вашите сътрудници. Резолюцията бе подписана от всички политически групи и бе приета с единодушие с 51 гласа. Това означава, че вие, че на вас е, днес ви е дадена най-силната подкрепа, която може да ви даде парламента. Радвам се, че парламентът е единен и ние сме в единство с вас. Комисията и парламента са единни по този, по този дневен ред. Така че въпросът е каква стратегия ни трябва за постигане на целта. Както казва Емилия, изглежда държавите членки много не се обичат, не се доверяват, нямат един и същи дневен ред. Може би до октомври може да, да помислите за една стратегия, за да може да постигнем заедно общите си цели. Матиас Благодаря. Виждаме предимствата на този дневен ред, но виждаме и предизвикателствата. Всичко това се случва по време, във време, когато хората са загрижени за тяхната сигурност и безопасност. Когато говорим за нови предложения, какво ни гарантира че гражданите и бизнесът могат да имат доверие за безопасността и сигурността на данните си, които ще се съхраняват в облак. Това го казвам на фона на експлодиралия скандал с наблюдението на данните. Имаме търговските споразумения. Добре. Но може би трябвало да имаме допълнителни възможности, които да увеличат доверието на гражданите в дигиталния дневен ред. Мисля, че гражданите и бизнесът нямат гаранциите, които би трябвало да имат. Вашите предложения са чудесни но към тях трябва да се прибавят допълнителните гаранции за сигурност и безопасност. Господин Руйбех, Благодаря, госпожа председател. Моят въпрос засяга следното. Ще има ли Рим 4 след Рим 3? Рим 3 и Рим 4 препокриват ли се от законодателна гледна точка? Защитата за, на потребителите. Тя ще бъде ли взета предвид при Рим 4? Както, например, границата от 50 евро при роуминга отчитането на таксите, на такт, на импулс. Ще има ли възможност за сравнимост на, раз, на, на тарифите, на условията на операторите? Това ни засяга като потребители при избора на съответния телеком. Мисля, че проектът е чудесен, но при търговията на Едро може да се въведе една борса, където ще има търгуване на телекомите. Тази борса би могла да бъде достъпна за всички телекоми. Това би било нещо много интересно. Ван Естерой. Благодаря. В пресата четох, че съществува впечатлението, че комисията Баросо 2 се намира в нисходяща тенденция. Аз имам чувството точно обратното. Ето, вие се ангажирате много интензивно и това ме води до този извод. Въпросът ми обаче – какво законодателство ни очаква? Какво законодателство искаме да направим? Аз съм за премахването на роуминга. А сега чета, че международните разговори извън Европа, броят на тези разговори се увеличава. Трябва да видим какво е влиянието на това развитие върху, парада, върху пазара. също така и е влиянието върху заетостта. Интересуваме тези аспекти, взети ли са предвид във вашия доклад. На следващо място. Прави сте, когато казвате, че трябва да сме в челните редици при тази инициатива. Ето, например, Корея набира скорост – затова е важно ние да реагираме бързо и да не губим шансовете си. Комисията би трябвало да се опита да привлече на своя страна съвета. Мислите ли, че това ще е възможно? Благодаря, госпожа Траутман. Благодаря, госпожо председател госпожо заместник председател на комисията. Е, след като изслушах вашето експозе, ще задам няколко, според мен, важни въпроса. Ние сме част от световния пазар. Е, телекомуникационните, информационните технологии са ресурсни технологии, както и енергията. По отношение на енергията, комисията излезе с предложение за промени за обрат в енергийната политика, като се обхванаха и производствените, и технологии, технологиите за добив на електроенергия и цените за потребителите. И сега, когато говорим за граници, за трансграничен сектор, естествено всичко това е, се свързва и с е, очакването за намаляване на цените. Но нещата се променят. Е, в рамките на телекомуникационния пазар е, дяловете се променят динамично. Ако отворим пазара е, и предложим лицензиите при един по-либерален режим, тогава големи предприятия от други краища на света ще пожелаят да стъпят на този пазар. Говорихме за Корея, за Южна Корея. Ние инвестирахме включително и публични средства е, в това отношение. И ние знаем колко, е, в крайна сметка, оскъдни са нашите средства, именно когато става дума за публични, за обществени средства. Е, хармонизацията на спектъра, това е също една е, важна задача, по която работи комисията и колко трудно е, вървят преговорите и консултациите, знаем всички. И вие в комисията, и ние. Малко бях изненадана от това, че е, не чух нищо ново за, и конкретно от вас. А сега, по отношение на мрежата. Как, е, госпожо, пред, комисар си представяте нещата всъщност. Аз не можах да разбера много точно дали е, говорите за пълна забрана, за е, липса е, на каквато и да била дискриминация, за една е, по-конкурентна среда, Съжалявам много, че е, задавам всички тези въпроси, но е, Имаше само 10 минути е, отделени за моя доклад. Е, тогава е, само двама колеги се обадиха. Сега всъщност използвам е, времето, което е предвидено за дискусията с вас, за да задълбоча малко повече е, въпросите, свързани и с моя доклад. Председателят. Благодаря, госпожо Тротман. Наистина, много ви моля да проявите разбиране. Е, не винаги е така, но ето, че този път се наложи. Днешния ден е наситен с много посещения. А, няма да удължавам нещата с поздравите към вас, госпожо комисар. Напало преминавам към съществените въпроси. Е, хоризонтален обмен на мнения и въпроси между публичния и частния сектор. Това е всъщност за мен важният елемент. Знаем, че все пак има различни разбирания и очаквания в това отношение. На вътрешния пазар е много важно, че би трябвало да се наложи финансовия надзор. Там има и различни оператори, които действат по различен начин. От, като акционерите много често се оплакват, че поради невъзможността на хоризонтално равнище да се решат е, въпросите, е, те е, търпят загуби. Не трябва ли да се премине към вертикалното равнище всъщност, Това е един преход от хоризонтално към вертикално? Колегата Халмарк. Ние често сме склонни да говорим за фрагментацията като за се спираме най-вече на симптомите за фрагментация, а не навлизаме в дълбочина в проблема. Ние бих казал, че се споразумяхме по отношение на е, мощността и мегахерцата за, е, мегахерцовете за мрежата около 700. Е, е, и за спектъра с доста голямо мнозинство. И това е много важно за европейския вътрешен пазар. И освен това, на второ място ще подчертая, че ние разполагаме с законодателство по отношение на е, конкуренцията. Необходими са изменения, за да можем е, да разширим обхвата на конкуренцията, е, тя да придобие трансграничен характер. Има големи оператори в Европа, но те не са е, всъщност конкуренти. Е, а от гледна точка на потребителя е необходимо да има повече участници на пазара, за да има действително е, по-голяма и свободна конкуренция. И в този смисъл аз бих посъветвал да продължите с разработването на законодателството за конкуренцията. Вие би трябвало да помислите е, също и за е, законодателството е, в областта на телекомуникациите и да се опитате да наложите и там трансграничния, транснационалния характер. Необходими са промени в законодателството и а, само по този начин ние ще можем всъщност да осъществим единния телекомуникационен пазар. А, благодаря на всички, които взеха думата, но междувременно трябва да благодаря и на двама колеги, господин Оди и господин Чичестър, които се отказаха от възможността да зададат въпроси. Давам думата веднага на комисаря Крус. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с логиката, на която почива това предложение. Вече мина известно време от тогава не сам. Ние си давахме сметка тогава, че трябва да сме конкурентно способни в глобален план – и трябва да видим къде изоставаме спрямо останалия свят. Кои възможности пропускаме. Относно въпросът, който спомена господин Вал Нистерой, за картата, която все още нося в себе си. Аз се опитвам да изпълня обещанията си за мен е, е, има един важен въпрос. Където и да е човек, трябва да има възможности. Дигитализацията е нещо за всички, независимо къде се намирате това е новия свят. Тя е свързана не само с стопанската дейност, но и с електронното образование и здравеопазване, каквото и да е било. Ние насърчаваме инвестиции в широколентов достъп. Във всичките ни дискусии с операторите в този сектор стана ясно, че имаме нужда от ясен, прозрачен пазар. И така се връщам към това, което казах по време на първия етап от дебата – единния пазар. Не е ли абсурдно, че всички останали стопански дейности си имат единен пазар, но не и този сектор – Това е един от проблемите, които трябва да решим. И така, никакви пречки, никакви пречки, бариери пред нови участници. Въпросът, който бе зададен, а именно какво правим по отношение на СЕФ. Искам да ви кажа, че има малко надежда по линия на структурните фондове да осигурим част от необходимото финансиране. зависи от... Ще имам предвид резултатите от гласуването днес. Наистина е важно с инвестиционната банка да използваме тези пари за селските райони, да се опитам да извлечем максимална полза от тях. Може да сте сигурни, че през октомври на съвета ще представя пакета, а също и въпиващата нужда от инвестиции. Какъв е законодателният пакет? Става дума за действителността. Знам колко ви остава до края на мандата. Парламента е много важен за приемането на пакета, което означава, че ако броим назад, от изтичната мандата до сега трябва да минат всичките одобрения в съвета, на колегиума от комисарите подготвяме всички заседания, предоставяме максимална информация на всички участници в процеса. Искам да ви помоля да бъдете максимално конструктивни И за какво става дума? За вътрешния пазар, за методология на разходите, спектърните частоти, неутралност на мрежата, интернет. роуминга. За мен всички тези въпроси са взаимно свързани с единния пазар. Също така, сигурността през изминат няколко седмици давахме сметка колко важна е тя. Даже повече, отколкото преди, се дадох сметка, че приятелите понякога не се вписват със своите действия в определението на понятието приятел компютърните технологии в облак са много важни и за мен те са неразривна част от е, пакета. Те носят възможности най-вече за малки и средния бизнес. За 700 МГц дали ще има дата съобщение от комисията. Тук много неща са изложени на карта. Обмисляме отчасти да се отпусне този слот 700 МГц. Не трябва да се стига до повторна фрагментация на пазара. За мен действията са ясни. Полагаме максимални усилия. Единия пазар ще улесни прекратяването на договори. Договор, разбира се, трябва да е прозрачен, Ако той не е такъв, това трябва да е достатъчно основание да бъде прекратен. Относно взаимодействието между меките доброволни мерки и съответната директива в контекста на киберсигурността. Учитам си това, което казахте, госпожа Андерштадт. Платформата по директивата ще е в допълнение. Заедно с най-добрите практики тя ще помогне на бизнеса и на публичната администрация да прилагат управление на риска, да съобщават за инциденти, както е предвидено по реда на директивата. Ще се оптимизира и упрости процеса. за неутралност на мрежата. Говорихме с Берек и наистина тук е, високо ценим бързата намеса на този орган. Защо регламент трябва да обхваща всички доставчици на услуги, свързани с доверие? Trust Services. Тъй като ние носим отговорност да създадем една минимална нормативна уредба, която да вменява отговорност на тези доставчици, да обръщат сериозно внимание на сигурността на услугите, които предлагат и да предоставят надлежна информация на надзорните органи при сериозни инциденти. С моите служби проучвам възможността за допълнителни действия, които да се предприемат в области от моя ресор. Няма нужда обаче да ви обяснявам, че си има ограничения тук като си има предвид последните събития. Има възможност Европейския съюз да вземе водеща роля при компютърни технологии в облак. Аз винаги казвам това, което казва и един известен футболист в Холандия. Всяко, всеки недостатък крие предимство. Трябва да се даде стимул на тези компютърни технологии в облак, които да са изцяло съобразени с принципите за защита на данните и на личната информация. Стратегията в тази област трябва да е свързана с европейската политика. Това ще е стимул и за бизнеса. Миналата седмица проведох една интересна среща под председателството на литовското председателство. Имаше представители на държавни органи, на правителството. И съм доста уверена, че ще има резултати от тази среща. Относно роуминга, 1 юли 2013. Изпълнихме предишното си обещание за роуминг 3. Дали ще има роуминг 4, искрено се надявам да е така. Това, което предлагаме е част от целият пакет за единия пазар и ако получим карт бланш от ваши останалите фактори, До година от 1 юли ще има продължение на Roaming 3. Тогава ще е края на Roaming 3. когато се задейства единния пазар, вече можем на тази база да предприемем окончателните действия. Трябва да дадем възможност на участниците на този пазар да реализират един здравословен бизнес модел. Вече бе споменат графика. The copyright issue and I'm... Авторските права. Тук ще повторя нещо, което вече съм казала. Съжалявам, че те не са част от моя ресор. Те са в ръцете на мой колега. Ние се обещахме взаимно да настояваме групите, които работят по различните аспекти на въпроса, да предоставят някакви резултати, но няма гаранция, че това ще стане през този мандат. мога да обясня на гражданите как човек, ако се заснеме рождения ден с хубава е, песен, която свира, това ще е незаконно, ако се е качи на интернет. Тук важна роля играе един важен филмов продуцент, радетел в тази област. Той спомена, че тук трябва да премахнат в класната стая трябва да се премахнат авторските права. Това ще е сериозен стимул за училището, за учителите. Трябва да обмислим дали не може да се предвидят изключения в тази област, преди да решим, разбира се, големия проблем – Barroso too. Um, I think that I have just made it, um, and I support most of um, uh, the issues. Uh, Подкрепям повечето от твърденията на госпожа Траутман е, в нейния доклад. Наистина трябва да инвестираме в е, сектора. СЕФ получава известна възможност по линия на структурните фондове. Аз искрено се надявам, е, искрено, ако получим подкрепата на парламента, на съвета, да получим подкрепата и на колегите и да успеем. Това е постижимо. Надявам се, че веднага, щом получите проекта, ще започнете работа по него в началото на септември и ще успеете. Както каза Пилар с основание, в парламента трябва да приключат съответните процедури, но се надявам в крайна сметка да стигнем до финално решение. за което да са ни благодарни бизнеса, економиката и гражданите. Благодаря. Grazie commissario, a nome di, tutta, di tutti i colleghi per la sua presenza. Благодаря, госпожо комисар. От името на колегите искам да ви благодаря за присъствието в залата днес след обед. Благодаря и на колегите за ползотворната работа през изминалите няколко месеца. Благодаря на секретарята, благодаря на служителите, на преводаческите екипи. Ще се срещнем отново на 2 септември след обед. Това е последното заседание преди парламентарната вакансия. Пожелавам ви приятно лято, защото след това ни чака тежка работа. Благодаря.